ли гласувах. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към 10-та точка от дневния ред. Възражение съгласно член на 106 от правилника за дейността, подновяване на одобрението на активното вещество бентазон. Гласувайте, моля.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 Това е докладът Дзофоли. Логистика в ЕС и мултомодален транспорт в новите коридори ТНТ. Гласуваме първо параграф 1. Кой е за? Не, компромис 1. Извинете, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по компромис 2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 6. Не. Включено е компромис 4. Компромис 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. За, против, Въздържали се. Приема се. Сега. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48 изменение за. Против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 E Преминаваме към следващото гласуване. Докладът Бушой за психотропните вещества. Започваме гласуването с 32 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 36 изменение, 37 извинете за, против, въздържали се, приема се. 10 изменение за, против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за,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 Прекратете гласуването. Приема се. Браво на нашия докладчик. We have finished the voting session and then... Приключихме с гласуването и, и ако някой иска да излезе от стаята, моля да го направи бързо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 Domanda, a Venosa ce la proposta di fare il confronto con De Filippo. Eh, eh, eh, se vogliamo fare Venosa De, De Filippo, Pedicini De Filippo, alla grande. Alla grande Alla grande. alla grande alla colleagues, we can... Uh, we can uh, start... И така, колеги, може да подновим заседанието. Сега имаме размяна на мнение с Европейската комисия относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии. Имаше решение на координаторите да се включи тази точка в дневния ред и за това веднага ще дам думата на комисията. Господин Тевенарт е тук и той ще представи настоящото състояние на този регламент. Honorable membre, euh, je vous remercie. Почитаеми депутати, благодаря ви за това, че ме поканихте да представя развитията по правилата, свързани с трансмитивните спонгиформни енцефалопатии или ТСЕ. Представенето ми ще бъде кратко. Както знаете, регламентът бе прият през 2001 година, когато беше и а, пика на заболяването луда крава. Тогава все още имаше много такива случаи и мерките, които бяха приети, бяха много стриктни. Силно виждате на слайдовете, че тези мерки са довели до намаляване на броя на случаите на луда крава в Европа. Не работи или работи? Работи вече. От графиката е ясно, че сме получили голям а, спад, т.е. че има голям спад на случаите и вече остават много малко такива. Две мерки бяха предприяти. Повечето мерки се превърнаха в законодателни актове. Следващата пътна карта за 2010-2015 година заложи допълнителни мерки. Това означава, че днес имаме много малък брой такива случаи в Европа. И така, различни мерки са заложени. преразгледахме списъка с специфичните рискови материали. Прекратихме систематичното изпитване на здрави животни в повечето държави членки. И имаме увеличение на броя, извинете, повишаване на възрастта на тези животни, които се изследват. животни, които има, дават съответни признаци при прегледите в кланиците. Също така въведохме сертификация за древните преживни животни, за скрепи. Доста проблематичен въпрос. Знаете, че в това отношение трябва да търсиме повишаване на стандартите. Също проблема е с атипичните форми на, това заболяване. Предприели сме съответни мерки, включително и предприемане на някои частични мерки. Някои страни, където риска е пренебрежимо малък, вече се е, въвеждат е, практиките на Международната бюро за епизоотиите. За говедата това е направено, за дребните, дребния рогат добитък не. За е, храните от преживни използвани за непреживни, се въвежда забрана с цел да се избегне канибализма. И е, целта е да се въведат достатъчно надежни контролни методи. Става дума за протеини от непреживни все още не са въведени мерки е, за протеини от свинско, които се дават на е, птици и обратното протеини от птици, които се дават при отглеждане на свине. Въвеждаме ниво на толерантност за така един марш на толерантност за малко присъствие на протеини в фуража. Е, има един от е, методите е, за тестове се очертава като най-чувствителен. Въвежда се и генетичен контрол за заболявания по време на отглеждането. J'en viens aux mesures qui sont encore à réaliser. А, кои мерки те първа трябва да се въвеждат? А, а, става дума за ТСЕ, трансмисивните спонгиформни енцефалопатии. Там чак през 2017 ще се въведат съответните мерки. По отношение на умъртвяването на кохортите, Тук всъщност не става дума за атипичните е, случаи на луда крава, защото Международното бюро по епизодите ще преразгледа съответната глава и едва тогава ние ще направим промяна. Какво се предвижда за бъдеще? По отношение на забрана на фуражите, преди всичко, използването на протеин от насекоми. Използване на протеин при храненето на животни в момента не се няма разрешение за използване на протеин от е, насекоми и сега се предвижда да се разреши това, особено за аквакултури. След това се предвижда да се разреши за, пил... за отглеждане на птици. Разбира се, първо трябва да има достатъчно надежден регулаторен метод, който да бъде разработен. Износ на протеини от преживни животни. В момента е забранено да се използват такива трансформирани, преработени е, белтачини от трета категория, е, когато те се произвеждат от е, животни, които се използват за консумация от човека. Имаме намерение да обсъдим с страните членки като се предвижда забрана за чистите продукти, а продуктите, които съдържат подобен тип Съставки е, също предвиждаме. Сега има вече методи, които са достатъчно надежни да има така наречения GTH маркер, който може да установи присъствието на такива протеини. И накрая бълтачини или протеини за непреживните. Има две възможности там. Първо, да се използват протеини от свинско при изхранването на птици и използване на протеини от птици при изхранване на свини. За свинското там е доста сложен въпрос. Много често се оказва, че има разрешени продукти от преживни, примерно като местни продукти, но се открива също и наличието на, сви... на кръв от свине. Затова е необходимо да има методи, които със сигурност да установяват какъв е източника на установения протеин. Тоест, е, продукти за изхранване на птици, които, в които се съдържа свински протеин, там нещата ще бъдат по-сложни за установяване и Пардон, казах нещо, което не е така. Чакайте да почна пак. Значи, протеини от свине за изхранване на птици, трудността там е че храната е съставена от много съставки и трябва да има ясно валидиран метод за установяване на свинския протеин. Дали той идва от преживни или непреживни, дали има кръв от свине в съответните храни. Т.е. трябва да може да се установява какъв, какъв е происхода на протеина. Мет, така наречения ПЦР метод в момента не е достатъчно надежден. Трябват малко по-сложни методи. Разработват се тестове за установяване на свински протеини в храната за птици. А сега материалите с специфичен риск за дребните преживни ще преразгледаме списъка ще бъде обсъден текста в постоянния комитет за флора, фауна, храни и фуражи. Само два случая в Европа са установени на спонгиформа на енцефалопатия по говедата, луда крава, по дребен рогат добитък. Така че, вероятно, ще се е, извадат някои материали, които са формулирани като рискови от е, списъка. А що се отнася за говедата, там искаме да видим как е, Международното бюро по епизодиите ще преразгледа своите разпоредби, за да извършим и ние преглед. Надзора на заболяванията луда крава за някои страни членки има възможност да се вдигнат тези е, мерки България и Румъния ако покажат, че са изпълнили критериите, те трябва да направят е, съответни тестове при е, животните в кланици за наличието на риск. И в, в зависимост от това дали те ще могат да покажат е, капацитет за изпълняване на тези критерии и за програмите за надзор, ще преразгледаме съответните изисквания. За момента това не се предвижда в непосредствен план. Друго въпрос, за който е, искам да обърна внимание, е така наречените хронични изоставащи е, заболявания или болести. В това заболяване не присъстваше в Европа доскоро. В е, Норвегия се появи, те приеха национални мерки. Първо тази, това заболяване се е появило при елените. Започнаха се с предпазни мерки, за да може да се спре преминаването на животни от Норвегия към северните страни. Е, има забранение за традиционно преместване на животни. В момента има контрол над този вид движение от е, животни от Норвегия. Но е, това заболяване не се предава по начин по който се предават другите форми на ТСЕ и затова е много трудно да се регионализира. Заключение. В последните години се наблюдава на много положително развитие на това какво се случва с епидемиологичните заболявания на луда крава. Разбира се, трябва да се е, прави съответни адаптации стъпка по стъпка на базата на научни оценки, там където е нужно. Оставаме в контакт с е, международните органи и нашето законодателни текстове ще се развиват в е, зависимост от това какво разписва Международното бюро по този въпрос трябва да бъдем много е, внимателни по отношение на новото заболяване, хроничната изтоставаща е, болест, защото трябва да се търси начин да се ограничи възможността за заразяване на други животни. И накрая е, болестта скрепи, там Подходът ни отново е в рамките на мерките за защита на здравето на животните. Благодаря. Ако имате въпроси, мога да поясня, особено проблема с протеините от свине и птици, където не бях много ясен. Благодаря отново. Благодаря за презентацията. Нека да започнем сега дебата. Господин Поц. Благодаря, господин председател. Два въпроса имам. Не мога точно да разбера защо има забрана за протеин от е, насекоми при изхранване на птиците, защото това е един естествен източник. Е, но така, това не е най-важното. Най-важното за мен е, е да задам въпрос дали комисията е наясно с следният проблем. В някои страни членки подобни протеини се използват е, за наторяване. а също и за храна на свине. Което реално е точно канибализъм. Това, което комисията се опитва да избегне. Тоест, те излизат на пазара тези протеини като вариант за наторяване и след това биват използвани за храна на свине. Как е, възнамерява комисията да избегне това? Господин Педичини. Благодаря, председателя. Е, беше съвсем ясно от представенето на комисията, че има голямо спадане на енцефалопатиите и трансмисивните спангоформни такиви, както и тези при говедата. Защото може да се предаде това и на човека и а, това показва, че опазването на общественото здраве в последните години функционира в Европа. Независимо от това, през март тази година, след като имахме един случай на луда крава при младо животно във Франция, трябва да си дадем сметка за изолираните случаи, за рисковете, които те повдигат на пазара. Знам, че е, ЕФСА трябва да направи сега оценка, научна оценка, дали съответно няма спазване на европейските регламенти, защо е възникнал този случай, свързано всичко това, разбира се, с а, фуража. Всичко това тече, разбира се, но а, до 2017 година се очаква да излезе този доклад. Има ли някакви предварителни а, резултати? Има ли също така изследвания за обработените животински белтъчини, които не трябва да се използват като фураж. Колко се произвеждат, колко от тях се оказват в торовете и колко са в компоста и каква част от тях се изгарят. Благодаря. If, uh, Благодаря. Други въпроси има ли? Не? Тогава можем да дадем думата на комисията отново да даде отговор. Merci, Monsieur le Président. Euh, en ce qui concerne les questions de... Благодаря. На въпроса на господин Поц. Първо, използването не по предназначение на протеините е измама. Комисията е наясно с този факт и работи с страните членки, за да може да се прекрати тази практика. Разбира се, ние разчитаме винаги и на националните контролни органи за изпълняване на съответните разпоредби. Неправомерната употреба подлежи на контрол и ние определено действаме по, тази тема. А въпроса за насекомите. Забраната за момента е свързана с нашата законодателна уредба, защото няма разрешение за използване на протеини от такъв происход. Затова първо ще отворим възможността те да се използват при отглеждането на риби, защото там контролът е възможен. А при отглеждането на птици това ще се случи на един следващ етап, защото е, е необходимо да е сигурно, че когато става дума за използването на такива протеини, те идват действително от е, насекоми. А на отговора на господин Петочини, не, нямаме възможност в момента да установява, нямаме методи за установяване на е, подобни е, продукти от животински происход – е, много е жалко, че във Франция се наблюдават е, подобни случаи. Е, Франция има много добър статут по отношение на контролиране на риска. И е много жалко, че това се случва там. Очакваме становището на ЕФСА. Мисля, че те ще ни го предоставят в края на следващата година, за да решим какво ще се прави. А данните за протеините Нямам в себе си подобни данни. Във всички случаи обаче ще ви ги предоставя. Благодаря. Други въпроси? Не? А, госпожа Гростет, Да, нека да се върна отново на вашето изказване, господине. Е, що се отнася до Франция, казвате, че за съжаление се променя статута на Франция. Но наясно ли сме откъде идва заразата на тези съда, стада? Ясно ли е какво точно се е случило? Е, е, Във Франция е направено едно разследване е много, много пространно, но не е установен източника на зараза. За това сме се обърнали към ЕФСА, затова се обръщаме и към всички страни членки, които имат някакви данни, свързани с подобни случаи, да ни ги предоставят, за да можем да направим анализ на съответното явление в Франция е направен много, много, много подробен анализ на всички етапи на отглеждането и нищо не е установено. We... Председателят, благодаря. С това можем да приключим тази точка и заседанието ни от днес сутринта. Ще се видим днес след обед за втората част на нашето заседание днес.